Okay, shall we start? Да започваме ли? Да. Като че ли всички са тук? Уважаеми колеги парламентаристи, уважаеми господин заместник министър Зарновски, уважаеми оратори и гости, много се радвам да ви приветствам с добре дошли на 17-та, както разбрах, е, среща на съвместния парламентарен комитет. Преди да започнем срещата, искам да ви информирам, че има превод на албански, български, английски, немски, италиански, македонски и полски. Виждате номерата на каналите по кабините. Искам също така да ви информирам, че срещата ще се излъчва по интернет и ще може да си следи по интернет. Нека сега да видим точките в официалния дневен ред. Мисля, че ви е изпратен проекта за дневен ред и за това сега ще ви попитам дали имате забележки или коментари по дневния ред. Ако не, дневния ред е прият. Дневния ред в последната му версия, която ви е изпратена точно преди срещата. Още веднъж е, позволете ми да ви е, кажа добре дошли на тази 17-та поредна среща на съвместния парламентарен комитет, първата през новия мандат на парламента и най-вероятно последната на настоящия мандат на събранието на Северна Македония. Много важно беше за нас, пък вярвам и за вас – скъпи гости от Северна Македония, тази среща да се проведе, за да може първата среща от гледната точка на Европейския парламент да се проведе преди да завърши мандата на парламента на Севера Македония. Искахме да започнем процеса преди това да се случи. Нека да започнем с политическата рамка, политическите събития, на които станахме свидетели през изминалите седмици. Имам предвид разочарованието след заседанието на съвета, който не даде зелена светлина за започване на преговорите за присъединяване с Северна Македония. Европейският парламент обаче е дълбоко убеден, че тези преговори трябва да започнат колкото може по-скоро. Ние гледаме на тази среща днес като израз на нашата подкрепа и признание за всичко, което е свършено до този момент, отчитайки и реформите, които трябва да се извършат за в бъдеще. Ние знаем, че сближаването с европейското законодателство е дълъг процес. Искам също така. а, а, да подчертая, че председателя на парламента, господин Сасоли, избра Македония за първото си посещение като председател, а, за да подчертая, че ще продължи да се бори за приобщаването на Северна Македония и Албания към европейското семейство. Важно е това да се каже, а, защото Посещението на председателя показва, че парламентът, Европейския парламент е единен по този въпрос. Също така искам да спомена и срещата на македонските лидери, които подчертават, че процесът на присъединяване продължава да бъде важен за тях, че няма друга альтернатива и този процес на присъединяване е в центъра на македонската политика. Планирали сме, скъпо колеги, на две половинки дни за тази дискусия – за да обсъдим нашите отношения и бъдещите стъпки. Нека да не забравяме колко важна е ролята на парламента. Парламентът е важен както за законодателната работа, така и за мониторинга на процеса, както и за подкрепата на гражданите, каквато не винаги се дава от законодателството. Планирано е тази среща да не бъде единствена, и ние с нетърпение ще очакваме момента, а, когато се сформира новия северно-македонски парламент, а, за да можем тогава да насрочим колкото може по-скоро в следващата ни среща в Скопие за да продължим работа. Спирам до тук и ще дам думата на моя съпредседател, госпожа Соня Мираковска. Сърдечно добре дошли. Давам ви думата за встъпителни думи. Добавени от мене, почитуван господин Шидер. Почитувани колеги. Добър ден, господин Шидер, уважаеми депутати, уважаеми заместник министър на външните работи Женовски, уважаеми гости. Позволете ми най-напред да кажа, че за мен е удоволствие да проведем тази среща преди парламентарните избори следващата година. Това е много чувствителен за нас период и за процеса за европейската ни интеграция. Европейският проект е един от кръгълните камъни за функционирането на всички европейски институции на Европа като цяло. Участието в изборите, на последните избори последните европейски избори показва успеха на Съюза. Големият процент участие на млади хора в изборите укрепва вашата легитимност като представители на гражданите и на младите хора в Европа, които са неразривна част от бъдещето на Европа. Те ви дадоха много отговорности, както и ангажираност да работите по европейската тематика, включително пълно разширяване. Освен това, насърчаване на демократичните процеси, създаване на по-добри условия за пазарна економика в кандидатките за членство, което ще намали етническите напрежения и нерешените двустранни въпроси. Освен това, ще засили доверието на гражданите. Въпреки всички проблеми, гражданите са убедени, че бъдещето ни е в Европейския съюз. Ние сме част от е, тази картина не само в географски смисъл, но и в културен, политически и економически смисъл. Ние имаме предвид, е, че дневният ред от Солун и всички последващи документи включително идеите на основателите на Европа, показват, че ние трябва да бъдем членове на НАТО и на Европейския съюз. Ние сме само една стъпка до постигането на една от целите, а за другата предстоят още много години на работа. Уважаеми колеги, депутатите и и правителството преминаха през е, един от най-сложните мандати в историята на нашата страна. Ние имахме много, много предизвикателства, натрупване с десетилетия проблеми. Трябваше да осъществим задълбочени реформи, защото това беше резултат е, от заключенията, направени е, от групата на високо равнище на Европейския съюз. Някои от тези въпроси изискват много продължителен труд, за да бъдат разрешени. Но въпреки това, ние започнахме този процеду... процес с смелост, за да деблокираме ситуацията. Също решихме някои оставащи двустранни въпроси с съседните ни държави България и Гърция и то по един съвременен начин, което беше приветствано от нашите партньори. Ние искаме да реализираме прозрачни реформи, които да са приобщаващи. Ние искаме също да работим в дългосрочна перспектива. Искаме да работим с депутатите от опозицията за приемане на законодателство за реформа в сферата на сигурността и разузнаването, съдебната система, борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Тези документи бяха прияти с мнозинство от две трети в парламента. Ние ще продължим реформите, въпреки несправедливото решение от октомври тази година. Ние знаем, че Европейският съюз е изправен пред проблеми, но считаме, че доверието към Европейския съюз зависи от това доколко ще спазва своите обещания. Само по този начин ние ще можем да укрепим взаимното доверие и ще се подготвим да работим равнопоставено след като станем членове на Европейския съюз. Надявам се, че до сега сме доказали, че сме един будещ доверие партньор, особено като се има предвид ролята, която играхме по време на миграционната криза, не само в региона, но и в Европа като цяло. Няма бъдеще за, за хората от Европа, освен ако те не са съюзени. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега бих искал да дам думата на нашите оратори. Всеки ще разполага с около 10-15 минути. Ако някой депутат желая да вземе отношение, просто трябва да ни даде сигнал, за да се отбележим и за да можем да му дадем думата. В началото имаме трима оратори. Първият е Андрей Жерновски, заместник министър на външните работи, който ще говори от името на правителството на Република Северна Македония. Добре дошъл! Гордеем се, че неотдавна бяха проведени много посещение на високо равнище с, в Република Северна Македония. Също искам да приветствам и Габриеле Висентин от СВД. Трябва да се тръгне малко по-рано. Господин Перел също трябва да бъде в пленарна зала. Очакваме Дейвид Кален. Той пътува с такси насам. Той ще заеме този свободен стол. И така, за да не губим повече време, давам думата на заместник министър Зерновски. Уважаеми госпожо и господине съпредседатели, Приятно ми е да е, чуя, че вашето име е като моето е Андрей. Радвам се, че е, тук сме се събрали представители на събранието на Република Северна Македония и на Европейския парламент. Госпожи и господа, за мен е чест и привилегия да бъда тук. Съвместния парламентарен комитет ми навява много мили спомени, когато бях депутат – бях първия съпредседател на СПК още през 2005 година. Казвам това не за да ви разказвам биографията си, а за да изтъкна, че още тогава дадохме едно добро начало. Европейският парламент винаги пръв е откликвал с подкрепа за нашата страна, за нашия регион – и с визия за бъдещото развитие на региона. И а, статута ни на страна кандидатка пръв подкрепи парламента и всички останали стъпки. И за да бъда съвсем откровен, ние бяхме разочаровани от решението да не започнат преговори, но и тогава парламентът прие резолюцията на 24 октомври а и председателя на Европейския парламент, господин Сасоли, направи официално посещение, първото си извън Европейския съюз, именно при нас. Това продължава да ни насърчава. Показва, че вратата на Европейския съюз не е затворена. И това е наистина от решаващо значение. Европейския парламент винаги ни е подкрепял и аз съм напълно убеден, че и в новия си състав съвместния парламентарен комитет ще продължава да играе своята важна роля и ще подкрепя нашето членство. Както е, вече казах и аз и преждоговорившата, беше за нас е, разочарование решението, но то беше и отрезвяващо, защото някои държави членки посочиха, че не са съгласни с начина по който върви процеса на разширяване. Не винаги можем да приемем всички аргументи, но трябва да проявим уважение към позицията. Тук говорим за възможностите за евентуална несигурност, търсене на альтернативи, неясни шансове за бъдещето. Всичко това са открити въпроси. И може да се постави въпроса, реална ли е целта членството в Европейския съюз или ние все повече се отдалечаваме? Към момента всички държави членки, включително и Франция, потвърдиха, че крайната цел е пълноценно приобщаване на всички страни от региона. Това е положително послание. Но очакваме е, и същата подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани. Аз много се надявам, че е, всички заедно и Дейвид ще потвърдим, че са отворени вратите на Европейската комисия на Европейския парламент за което ви е благодаря. Началото на преговорите трябва да направи равносметка на вече постигнатото. Ви ние винаги сме подчертавали, е, че искаме подход за оценка според реално постигнатото от страната. В е, френското предложение има елементи, които ние подкрепяме. Ние искаме ясно и строго прилагане на критериите, искаме и достъп до фондовете още от самото начало, а не в края на процеса. Ние искаме просто фейрплей. Искаме да се играе по правилата. Нищо повече. Девет държави членки предлагат един нов прочит. Престоят няколко месеца, в които тази неяснота остава. Срещам се с евродепутати от различни групи и страни и чувам положително послание, че през март може би ще имаме решението. На Балканите всичко е взаимно свързано и ефекта на доминото дори от едно единствено решение може да се почувства. Позволете ми да подчертая, че според мен Европа не може да си позволи е, да губи време в обсъждане на процеса на задълбочаване, разширяване, прилагане на нов подход към Западните Балкани. Ние не искаме процеса да бъде блокиран. Напротив, искаме двата процеса да вървят успоредно. И няколко думи за реформите във вътрешно политически план са председателката посочи някои от тях. Постигнатите до сега резултати са устойчиви, и необратими. Това е изключително важно. Ние настояваме и за нашата стратегическа ориентация към Европейския съюз и НАТО. Очакваме ратификацията от страна на Испания, след което ще бъдем не само де-факто, но и де-юре държава членка на НАТО. Изчакваме този положителен сигнал. Не е лесно да се продължи след разочарованието, но альтернатива няма – това е нашето послание всеки дневно. Тръгнали сме по този път и ще вървим по него, ще работим за него. И може би някои не са добре запознати с това какво се случва в региона. Ако се отворят вратите за трети страни, ще се допусне огромна грешка не само за региона, но и за Европейския съюз за новия закон за е, прокуратурата потвърждават се е, правомощията на специалната прокуратура. Вече е внесен качествен законопроект, който гарантира самостоятелността на бъдещата специализирана структура за борба с организираната престъпност. Съдебната ни реформа има дългосрочна перспектива и тя се извършва не за да се угоди на някого в Брюксел, а за да се постигне по-добра система за нашата страна и нашите граждани. И успехът на нашата съдебна реформа може да се види в промяната в менталитета – на магистратите в Северна Македония имаме специален прокурор и още двама защитници. Знаете много добре как се развиваше делото ракета. На 1 септември започна да работи новата структура. Направена е следващата стъпка, за да се сложи край на злоупотребата със служебно положение и поставяне в подчинено положение на съдебната система. И в заключение искам да припомня следното. Беше необходима огромна политическа енергия, за да се върне страната по верния път. За две години и половина това никак не беше лесно да се постигнат всички споразумения, да се извършват реформите, но ние се върнахме към верния път, което отговаря на стремежите на обществото за справедливост. Както вече казах, не може да си позволи лукса Европейския съюз да прави избор между задълбочаване и разширяване, вътрешни реформи и разширяване. Двата процеса трябва да вървят успоредно. Ние искаме да сме част от европейското семейство и от Европейския съюз. И исторически, и географски, и ценностно ние сме част от семейството. Не затваряйте вратите пред нас. Европейската идея е двигател в усилията да се решат най-тежките проблеми, откритите въпроси. Северна Македония строго се придържа към подписаните споразумения и накрая, съвсем откровенно, искам да ви кажа, че Северна Македония е пример за успех – успех на една функционираща многоетническа демокрация. Така най-накратко можем да опишем себе си. Така както казва и девиза на Европейския съюз единни в еднообразието, в многообразието. И нашата визия беше двигател за нас да направим историческата стъпка да подпишем споразуменията и с България, и с Гърция. Силно вярвам, че укрепването на Европейския съюз следва да се извърши заедно с укрепването на Балканите. Нека да обединим усилията си, за да продължим по същия път. Благодаря. Благодаря ти, Андрей. И сега давам думата на Габриеля Висентин. Е. Much, chairman, then, uh... Благодаря, господин председател. not at all. I think you are even following the, the letter of the treaty. Uh... Аз мисля, че вие следвате буквата на договора, когато казвате, че върховният председател трябва да координира външната дейност. Благодаря ви за това. Парламентът е приятел на службата за външна дейност. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове и на двата парламента, както на Европейския, така на парламента на Северна Македония. Скъпи колеги, позволете ми да ви предам следното съобщение от името на върховния представител господин Борел. Много се радваме, че тази среща беше насрочена преди края на 2019 година. Тази среща е част от нашите общи усилия за продължаване на диалога с Северна Македония и за продължаване на положителните промени в страната. Това е изключително необходимо, след като съвета не успя да вземе с единодушие решение за започване на преговори през миналата година част от този наш ангажимент е не само вече споменатото посещение на председателя Соли, но и срещата между господин Борел и външния министр е, господин Димитров и слава, на четвъртия ден след встъпването в длъжност на комисаря Борел. След това искам да се спра на политическия контекст на нашите отношения. Аз разбирам дълбокото разочарование в Северна Македония след а, а, неуспеха на съвета да вземе решение с единодушие. Ние сме поели ангажимент обаче към европейската перспектива на Западните Балкани и този ангажимент продължава да е в сила. Ето защо Европейския съвет ще се върне към този въпрос след преди срещата на върха с Западните Балкани през 2020 година. Северна Македония продължава да демонстрира е, своята твърда решимост да напредва по европейския път. Дълбоко уважаваме това, че ръководството на страната продължава да осъществява амбициозната си програма за реформа и проекта през 2018 година. Е, на първо място да е, засили независимостта на съдебната е, система и борба с всички престъпления, в това число и корупцията по високите е, етажи. Също така да реформира е, разузнаването и държавните служби. Просто мога да повтаря това, което каза господин Зденовски преди малко. Европейския съюз е, очаква е, работата по този дневен ред да доведе до конкретни резултати. Не предлагаме този дневен ред, заедно с работата по е, социалното и економическо положение, да продължат да бъдат в центъра на нашия дебат. Само за няколко години правителството на Северно, Северна Македония реши дългогодишно нерешени въпроси. Имам предвид споразумението от Преспа, споразумението с България. Това, което беше постигнато в Преспа, беше без безпредседентно и ние разчитаме, че Македония ще се придържа към това споразумение и това ще помогне на държавата да продължи по своя европейски път. Ние дълбоко уважаваме усилията на Македония за запазване на диалога в региона. Приветстваме наскорошното изявления и мерките на Сърбия, Македония и Косово, които няма да заменят това, което е договорено в СИФТА и Комисията по транспорта, а ще го продължат. Държавите в региона имат уникална възможност да постигнат по-голяма економическа интегрираност на района по време на срещата на върха и по, и по времето на съпредседателството България и Северна Македония през 2020 година. Искам да продължа а, с подкрепата на Северна Македония за общата политика по сигурността и отбрана. Въпреки ограничените ресурси, Северна Македония продължава да бъде надежден партньор на нашите мисии и операции. А, това включва участие в мисиите в Босния и Херцеговина и участие в Африка през 2020 година. Нашият редовен политически диалог ни позволява да засилим нашето сътрудничество и в други сектори на общата политика за сигурност и отбрана. И имам предвид стратегическата комуникация, отговора на киберпрестъпленията, борбата с тероризма и екстремизма и борбата с организираната престъпност и трафика на хора. И накрая Очакваме също така от Северна Македония постепенно да доближи своята позиция до нашата по отношение на санкциите, рестриктивните мерки. За сега хармонизацията е на почти 90%. Оставащите 10% са санкциите ни срещу Русия. Искам още веднъж да ви напомня, че Европейския съюз е най-големия партньор търговски и международен на Северна Македония много по-голям, отколкото всички останали партньори. Във всички области на политически диалог и сътрудничество а, ролята на днешната среща е изключително а, важна. Изключително важен е диалога между Европейския парламент и парламента на Северна Македония. Днес имаме още една възможност а, за да потвърдим а, нашия ангажимент към Северна Македония за подкрепа по европейския и път. Благодаря ви много. Thank you uh, very much. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на Девид Кален, ръководител на звеното за Северна Македония и Косово в Европейската комисия. Thank you. Thank you. Благодаря ви много. Господин съпредседателю, господин заместник министър, Уважаеми дами и господа, радвам се, че съм тук. Ще се опитам да не повтарям вече казаното. Ще бъда кратък. Радвам се, че съм тук за участие в 17-то издание на съвместния парламентарен комитет Европейски съюз, Северна Македония. Ние също сме разочаровани от невзетото решение през октомври от Европейския съвет и ние отправяме от Европейския парламент ясно послание, включително чрез резолюцията, която беше прията през октомври. Бих искал също да цитирам нашия председател, за да покажа, че Европейската комисия продължава да държи на политиката на разширяване. Тя каза, че трябва да покажем на приятелите ни от Западните Балкани, че споделяме един континент, една история, една култура, както и имаме обща съдба. Нашата врата остава отворена. Комисаря Върхели също каза, че интеграцията на Западните Балкани е важна стратегическа цел и от е, общ интерес. Затова преди срещата на върха за Западните Балкани в Забърг през май следващата година, съветът отново ще се върне на тези въпроси. Относно приоритетите през този период, комисарят беше ясен. Трябва да се засили постигнатия напредък през следващите пет години, като остава отворена перспективата за бъдещо присъединяване към Съюда. Комисията ще следва един двояк подход. От една страна, комисията е за започване на преговори както с Северна Македония, така и с Албания. И двете държави постигнаха забележителен напредък, извършиха трудни реформи и заслужават започването на преговори. Това ще стимулира също и реформите в други части на региона и очакванията за присъединяване. Комисията през януари ще излезе с предложение за да се подсили доверието и динамиката на процеса на разширяване. Бих искал да се възползвам от възможността също да кажа нещо във връзка с реакциите на обществеността и правителството на Северна Македония след октомврийските заключения на съвета. Ние искаме да подчертаем, че присъединяването остава за Северна Македония основна цел и затова те решиха да проведат и нови избори. Надяваме се, че те ще бъдат проведени в съответствие с изискванията на ОССЕ. Всичко това е важно за възприемане на европейските стандарти и ценности. Доколкото разбирам, през януари ще бъдат взети решения и се надяваме, че служебното правителство ще продължи реформите, включително в областта на правосъдната система, борбата срещу корупцията, реформата в сферата на сигурността и разузнаването. Ние ще продължим диалогът Не искаме да има забавене. Някои от сферите, в които считаме, че реформите са особено важни. В сферата на върховенството на закона бяха взети съществени законодателни мерки, включително с подкрепата на опозицията и ние вземаме това предвид. Целта е да се укрепи независимостта на съдебната система, така както беше препоръчено от Венецианската комисия. Страната също обърна внимание на нашите изисквания за спешни реформи, както и отчете препоръките на експертната комисия. Ние обръщаме особено внимание на създаването на търсене на отговорност за извършени престъпления, както и приемането на нов закон за прокуратурата, укрепване на специализираната прокуратура, която се занимава с престъпления, които са свързани с измами и други подобни деяния. Искам да подчертая, че надлежните проверки са един от отговорите както беше показано в Албания, въпреки че има и рискове, защото това може да бъде не напълно прозрачен процес. Трябва да се базира на пълен консенсус. Това понякога изисква и значителни предварителни промени в законодателството, включително в Конституцията. Затова тази надлежна проверка трябва да се разглежда като е, само един от механизмите. Механизми в Северна Македония според нас вече съществуват. Е, има система за проверка е, на конфликт на е, интереси, има Държавна комисия за предотвратяване на корупцията. Освен това, се предприемат дисциплинарни мерки срещу провинили се съди и прокурори. И вече от няколко години има функциониращи механизми. Те трябва да продължат да се използват, да бъдат укрепени и използвани максимално. Трябва също да бъдат ресурно обезпечени. Трябва да продължи борбата с корупцията и организираната престъпност. Това е важно за хората. Искам да подчертая важната роля на Държавната комисия за предотвратяване на корупцията, която трябва да продължи работата си, като провери източниците на имотното състояние и извършва надлежни проверки за липса на конфликт на интереси. Що се отнася до разузнавателните служби, сега има необходимите а, органи, те вече са създадени, те функционират. Очакваме да продължи работата с НАТО и другите стратегически партньори. Освен тези реформи, Правителството заедно с Атина реши един от най-продължителните спорове в региона за името на страната, заедно с двустранното споразумение с България, дава положителен пример за решаването на подобни проблеми и се надяваме, че правителството ще продължи да дава добър пример и в бъдеще. Комисията ще продължи да подпомага страната с всички налични средства ние приветстваме ангажираността на Европейския парламент а, и на събранието в а, Македония за укрепване на този процес. Благодаря ви много. Thank you. Thank you for... Благодаря и на тримата за вашите изказвания. Сега искам да дам думата на Илхан Кючук. Той е постоянния докладчик на Европейския парламент за Северна Македония. Благодаря, уважаеми съпредседатели, уважаеми депутати, уважаеми господин заместник министър. Днес говоря в качеството си на постоянен докладчик по Северна Македония. Труден е моментът за Северна Македония след решението да не се започнат преговори е, и е, решението на премиера Заев да бъдат е, насрочени предсрочни избори. Но нито европейските лидери, нито правителството на Република Северна Македония трябва да бъдат обявявани за виновници за съществуващо положение. Политически економически, инфраструктурни причини и от гледна точка на европейската идентичност. Ние споделяме е, много общи е, черти с Западните, Европ... Западните Балкани. Популярността на Европейския съюз спада във връзка с неяснотата дали ще има пълноправно членство в крайна сметка или не други сили се активизират в резултат на това и не е все още, според мен, не е направена ясна преценка колко голяма е тази опасност. Трябва да си признаем, че процесът на присъединяване към Европейския съюз се нужда от подобряване, за да има по-реалистична перспектива за страните кандидатки и повече яснота. Подходът на ЕС твърде често се съсредоточава върху техническите подробности, а не обръща толкова голямо внимание на общата картина, на тенденциите в региона. Има редица предложения. Едно от тях е френското предложение, публикувано от френското правителство, но има и други. И аз съм убеден, че комисията е, ще ги обедини и ще се предложи работещо решение. По какъвто и път да тръгнем обаче, ние трябва да изпълним обещанията си. Повече от всякога трябва да обсъдим разширяването на Европейския съюз като такова. Този нов подход обаче не може да бъде успешен, ако не отчита и становището на страните в региона. Решаващ фактор за това дали ще бъде прието или отхвърлено е, предложението, е, е дали ще има подкрепа в региона. Затова искаме да чуем представителите на държавите от Западните Балкани как виждат бъдещето на процеса на разширяване. Защото те не са достатъчно добре представени в е, текущите обсъждания на процеса на разширяване. Трябва да се формулират конкретни предложения за подобряване на процеса на присъединяване и то във възможно най-кратки срокове. По такъв а, а, начин ще може да се проправи пътя за а, срещата на върха през май 2020 година в Загреб. Призовавам за по-нататъчно укрепване на реформите в Северна Македония, включително за ролята на прокуратурата – това ще бъде най-добрият отговор и ще покаже, че съветът взе погрешно решение да не започне преговорите. Благодаря. Благодаря. Благодаря на Започваме разискванията. Първият ни оратор е от събранието госпожа Соня Мираковска или не, греша, Добре, нека да чуем първия записал се оратор. Thank you very much for uh, this uh... Благодаря ви за всеобхватния поглед uh, на това какво предстои още, какво трябва да се направи. Uh, uh, имам няколко въпроса към заместник министр, ако позволите. Три неща искам да ви попитам. Първо, френското предложение. Много бях заинтригуван, когато казахте, че го приветствате, защото много колеги не го приветстваха. Ние не приветстваме френското решение от а, октомври, но приветстваме това да има дебат на високо политическо равнище. Но този дебат трябва, не трябва да бъде спирачка пред продължаването на преговорите за присъединяване, а да ги благоприятства. Искам също така да ви попитам, коя част от френското предложение на вас не ви харесва? А, втория ми въпрос отнася до общия политически този климат в Северна Македония след решението на съвета. След това вие обявихте избори през пролета следващата година. Как се промени политическата обстановка? по отношение на Европейския съюз има ли съмнение относно позицията на управляващите опозицията, че Европейския съюз е единствения възможен път? Променило ли се нещо на политическата сцена? А, и един въпрос във връзка с готовността на останалите политически сили да участват в изборите, защото не е така в Западните Балкани. И последното, което искам да попитам е общественото мнение и участието на обществеността в Северна Македония. Как а, оценявате влиянието на решението от октомври върху общественото мнение? А, по отношение на европейския път на Македония? Променило ли се е нещо? И какво ще направи правителството през идните седмици и месеци, за да ангажира е, обществеността? Тъй като според нас участието на обществеността е от решаващо значение. и по какъв начин ние от парламента бихме могли да ви е, помогнем, например, да подкрепим вашите инструменти за комуникация в обществеността, е, за да заявим нашата ясна подкрепа за вашия европейски път. Благодаря ви. За съжаление, без микрофон е това, което казва председателя. господин председател, госпожо. В България няма съмнение, че Република Северна Македония трябва да стане член на Европейския съюз и колкото по-бързо, толкова по-добре за целия регион на Западните Балкани. Ще повторя това, което сме казвали много пъти. България беше страната, която първа призна Република Македония тогава като самостоятелна държава и през всичките тези години, въпреки прояви на неразбиране и от двете страни, на официално равнище правителствата на България, президентите на България, политическите партии винаги са подкрепяли Република Македония. Подкрепяли сме я, когато тя е била наясно какво иска за себе си, какъв е нейният път, към какво се стреми. За съжаление, през целия този период от вече близо 30 години ще станат, имаше много време на колебания на неяснота, на сблъскване на различни позиции в самата Република Македония. Нека не забравяме, че само преди няколко години се стигна до това да се напада парламента на Република Македония, да се нахлува в него, да се малтретират депутати. И в тази връзка логично изниква и въпроса като приветстваме напредъка на Република Северна Македония, а, остава все пак тревогата, че могат да се възродят някакви рецидиви от това негативно минало на държавата в този период. Без да мислим, че може да се стига до граждански сблъсъци, вълнения и, и, и това, което страната преживя – но все пак тревогата остава, ако човек следи отвънка напрежението, което внушават в самото македонско общество а, самите македонски медии. Няма да изреждам вестници или телевизии, но напрежението се внушава от а, тях. И тук именно ние направихме едно, ми казал дори две предложения от българска страна които намирам за добри. Едното е, ако може Европейския съвет още преди изборите в Македония да промени решението си. Да каже, започва Република Северна Македония преговори за членство. Това до голяма степен ще успокои македонското общество, ще свали напрежението между отделните политически сили. И можем да очакваме, че в една по-спокойна атмосфера ще се стигне до тези избори, след които съвсем не е ясно какво правителство ще има в страната. Може да се окаже, че ще има един процес на много трудно формиране на правителство. Но какъвто и да бъде този процес, добре е зад гърба си партиите в Република Македония да имат вече решението на Европейския съвет. Ако това обаче не стане, не е възможно, ние поне като парламент трябва да продължим ясно да афишираме своята позиция и своята а, подкрепа. Искам да кажа обаче още няколко а, така важни според мен въпроси. едното е свързано с това, че е добре Република Северна Македония, разбира се и останалите страни от Западните Балкани кандидати, които искат да бъдат кандидати за членство, да бъдат включени още от сега в подготовката на конференцията за бъдещето на Европа. Те трябва и те да кажат още сега своята визия в каква Европа искат да живеят и да, да влязат. А, мисля, че по този въпрос може да се намери разбиране и консенсус и някаква форма два въпроса, които, по-скоро три въпроса накратко, които ни тревожат в България. Ние подписахме договор между Република България и Северна Македония и това беше един безспорен успех. Този договор не пада от небето, той все пак се опира на предходен договор, на предходно споразумение още от 1997 година. И до голяма степен го повтаря. Така че не е някакво чудо невиждано, някакво откритие. Той стъпва на една логично развивана във, времето във времето договорна политика между двете е, държави. Но, за съжаление, в този договор, а, този договор не се изпълнява така, както бихме искали да се изпълнява. В смисъл, там е предвидено в него да има една комисия по така наречените исторически въпроси или която да разсъждава върху това понятие за мен е странно, но прието е в този договор от политиците понятието обща история. А, в момента комисията практически не работи от месеци и повече. А, коментарите изобщо за нейната работа са като че ли негативни и тук е необходим опрен, така, <laughs> една опрена воля тя да започне да работи, защото тя е ключов елемент в този договор и без да се изчистят тези въпроси, без да се намери приемливото решение на тези въпроси, трудно ще се върви напред. Втори въпрос. В македонската преса а и в публичното говорене на някои политици, се лансира идеята за така наречения малък Шенген. А, разбира се, става дума за едно по-тясно сътрудничество между държавите от Западните Балкани и по-конкретно се визира сътрудничеството между Македония, Северна Македония, Сърбия, Албания. А, не знам защо се пропуска Косово, не знам защо се пропуска Черна гора, а, но забелязах, че и в този документ, който подготвяме да, да, да, да съгласуваме утре като общо становище, имената на тези държави ги няма. Пропуска се Босна и Херцеговина. А, желанието ми е да се изясни това понятие, защото представата за малък Шенген на Балканите е конфронтационна представа това е, че се създава нещо, което уж ще помага а, на, на думи за европейската интеграция, а практически ще води тези държави към определен тип неутралност, каквато познавахме от времето на бивша Югославия. И в тази връзка е последният ми въпрос. Той е свързан с сигурността и отбраната. В какъв смисъл? Ние приветстваме факта, че Република Северна Македония става член на НАТО и това е огромен успех за сигурността в региона. Но нас ни тревожи евентуално засилване на сътрудничеството на Република Северна Македония с Република Сърбия, която на официално държавно равнище категорично се обявява против членство в НАТО, нещо повече развива изключително тясно военно сътрудничество с режима на Владимир Путин в Москва, включително се пренасят а, въоръжение, ракетни установки и друга военна техника в близост от около 200 км отдалечена от столиците на България и на Република Северна Македония. Антинатовското говорене в Република Сърбия и говорене на водещи политици, президента на страната, за нас е изключително тревожно и съвета така на България, ако може Република Северна Македония да внимава в тези идеи за малък Шенген на Балканите, защото всяко възкресяване на идеологеми, политически идеологеми от времето на югославското комунистическо минало е неприемливо в Европа. Не случайно през септември ние приехме една декларация, е, резолюция в парламента, която постави на едно равнище и нацистското, и комунистическото минало. България очаква Република Македония в този смисъл да се раздели с много от митологемите и за себе си включително, формирани в периода на югославския комунизъм. А, с югославски комунизъм в Европа трудно може да се влезе. Югославски комунизъм в главите. Благодаря за вниманието. For... Благодаря ви за изказването. Сега давам думата за Николао Алаванус. След това, който желая, може да отговори. Благодаря. Уважаеми съпредседатели, уважаеми колеги, съвсем накратко искам да кажа, че нямам конкретни въпроси. Искам само да изложа позицията на Комунистическата партия на Гърция. Аз съм нейн представител в Европейския парламент. Ще ви кажа какво мислим за присъединяването по принцип. Искам да започна с въпроса защо в крайна сметка Франция и други държави членки блокираха започването на преговори с Северна Македония и Албания. Според нас това не беше приумица на френското правителство или на Макрон. Това има връзка с желанието на Франция да промени начина по който се присъединяват нови държави членки. Франция днес преценява, че не е толкова силна позицията е, както преди. И е, иска повече време, за да засили влиянието си на Балканите и да ограничи позициите на своите конкуренти – Живеем във времена на много остра конкуренция вътре в Европейския съюз. Защото това е един съюз на капиталистически държави. И винаги на преден план е, излизат конкуренцията между е, отделните държави членки, които нямат нищо общо с народите на Европейския съюз. Ние сме против присъединяването в НАТО. Това беше и нашата позиция, когато ставаше дума за присъединяването към НАТО и Европейския съюз. Така мислихме за нашето присъединяване, така мислим и за присъединяването на Северна Македония това ще донесе само страдания и жертви на народа, който достатъчно изстрада така или иначе. Помислете си какво изстрада Гърция с чуждестранните военни бази на наша територия и с опасността да се превърнем в мишена при евентуална военна конфронтация – затова сме и против Преспанското споразумение. То беше подписано, за да може нашата съседна държава да бъде интегрирана в тези структури. Не за да се допринесе за дружба, сътрудничество и добросъседство, за укрепване на взаимното доверие – предишното гръцко правителство, което подписа Преспанското споразумение и сегашното, което го изпълнява, виждат това споразумение като възможност е, за активизиране на присъствието на гръцки корпорации е, в е, нашата съседна държава. Те така или иначе са там от много години – Целта е да постигнат е, своите економически цели в контекста на Европейския съюз и НАТО. Това се вижда съвсем ясно. Многократно сме били на посещения в съседната страна. И особено в северната е, част на а, страната ни. Ние имаме най-миролюбиви, добросъседски, приятелски отношения. Много от нашите съседи а, работят а, при нас. САЩ, Европейския съюз, НАТО преследват само своите собствени цели. Искам да напомня на народите на Балканите – да не забравят мръсната война, подклаждана от все същите съюзи, като НАТО, Европейския съюз и Съединените щати. Те разпокъсаха Югославия, преначертаха границите, подстрекават е, към национална нетърпимост и ползват националните и религиозните мълцинства за постигане на собствените си цели. И тъкмо тези, които хвърлиха балканските народи в кръв, мизерия и страдания, днес се представят като спасители. Трябва да гледаме истината в очите и да обобщя – какво е положението днес? Ще обсъждаме и утре ще гласуваме препоръките. Какви са те според нас? Република Северна Македония се сочи с пръст. Той се размахва заканително, за да могат да бъдат създадени още повече механизми които ще гарантират инвестициите на големите монополи. Така е в държавите членки на Европейския съюз. Засилва се експлоатацията, мизерни са заплатите, урязват се правата на работническата класа. Аз лично смятам, че народа на Северна Македония и на Балканите изобщо трябва да се опълчат на национализма и редентизма в нашите е, страни, за да гарантират суверенните е, права на нашите страни, да се противопоставят на промените в държавните граници, да не допускат чуждестранни военни бази на наша територия – защото сега се създава много опасна обстановка от Европейския съюз и НАТО. Благодаря. Първото yeah. прашање беше упатено до заменик министерот и тој ќе одговори малку. Благодаря. Първият въпрос беше отправен към заместник министра на външните работи. Той ще му отговори, а аз ще отговоря на въпроса, свързан с френския документ. Е, и ще отговоря на въпросите на господин Юрданов. Точно така, господин Юрданов. Е, аз е, гледам на вас като на приятел и на нищо друго, като на нищо друго. Аз съм от е, град близко до границата с България и никога не съм смятала, че България е нещо друго, освен приятелска държава. Говоря български, много често ходя в България, както каза предишният оратор, наш, моите съграждани често ходят в Гърция. Аз мисля, че ние ще продължим да бъдем приятели. И подписвайки е, договора за приятелство, мисля, че продължаваме това наше приятелство с България. Относно комисиите, създадени е, в рамките на този договор, мисля, че учените ще намерят начин и политиците трябва да отстъпат на заден план. Учените трябва да се съберат и да обсъдят всички въпроси политиците от България и от Македония не би трябвало да се безпокоят заради този процес. Относно така наречения мини Шенген, сега ще кажа няколко думи а, във връзка с политическата криза, свързана а, с предишните избори, защото предишните избори бяха резултат от политическа криза. Въпреки, че беше формирана нова коалиция, все още чувстваме последиците от 27 април. Но ние е, започнахме процес на помирение след това събитие. Парламентът е, е, даде амнистия на всички, които влязаха в парламента на унази дата. А, е, и заради това, което извършиха там. Политическата криза беше преодоляна, позицията остана в парламента и тя работи с управляващата коалиция по нашите стратегически парламент, приоритети. Ние а, приехме заедно множество важни законодателни актове. Това, всичко това беше направено съвместно а, с опозицията. Приехме е, всички законодателни актове, които биха ни приближили до започването на преговорите. Мисля, че в Македония а, има добър климат. А, води се дискусия за промяна на изборния модел въпреки, че някои казват, че два месеца преди предсрочните избори не е подходящия момент за промяна на изборното законодателство, това е легитимен аргумент. Но изборите през април ще се проведат при новото законодателство или пък следващия парламент ще приеме а, новото изборно законодателство. Но както и да е, много, много важно е за гражданите на Северна Македония да получат дата за започване на преговорите за присъединяване преди изборите през пролетта. Смятаме, че а, е възможно да получим такава дата. И аз ви призовавам да убедите вашите колеги в Европейския парламент, че е добре и трябва да получим дата за, присъед... за започване на преговорите преди изборите. Така наречения мини Шенген не трябва да е заплаха за никоя държава. Повече от 90% от нашите граждани смятам, че единственият възможен път е членството в НАТО и Европейския съюз. Господин Жерновски вече спомена, че де-факто ние изчакваме само да завърши формалната процедура и да станем пълноправен член на НАТО. Мини Шенген е част е, от регионалното сътрудничество. Това е форма на регионално сътрудничество. Ние не искаме да има никаква альтернатива на пълноправното ни членство в Европейския съюз. Мини Шенген е отворена форма и, както казахте, Босна, Черна гора би трябвало да са част от него. И защо България да не участва, като подпомага дейностите в рамките на Мини Шенген? Аз не виждам никаква заплаха, която да проистича от този мини Шенген. Какво ще направи Сърбия в този процес е въпрос, който трябва да бъде решен от Сърбия. И аз не искам да коментирам това, което прави Сърбия, но за мен, като член на парламента на Северна Македония, е важно какво моята държава прави, как, какви стъпки ще предприеме моята държава за постигане на крайната ни цел членство в Европейския съюз. Относно коментарите на колегата от Комунистическата партия, ние сме оставили комунизма зад гърба си. Нашите граждани смятат демокрацията, членството в Европейския съюз е НАТО за единствения път напред. Благодаря ви. Бла... Благодаря ви и аз за въпросите. Аз се опитах да им отговоря в хода на моето изказване, но сега ще повторя. Това, което приветстваме ние във френското предложение е, е по-добрата структура и е по-добрия процес, които се предлагат. Защото по-обективният процес, който се предлага, е нещо добре за нас. Разбира се, има много силно послание относно наблюдението. Казва се колко по-стриктен ще бъде процесът, но ние приветстваме това. А, да, разбира се, че ще има известно недоволство в страната. Има известно недоволство в страната и в региона а, относно това, че процесът е дълъг. Процесът наистина е дълъг, но то е нещо положително. Що се отнася до фондовете, мисля, че вече казах. Съвсем различно е, ако Ако вие като държава имате достъп до фондовете, когато затворите главите или в началото? Има, има значение за видимостта. Ние не се страхуваме от системата за постигане на предък системата на резултатите, но ние искаме да бъдем равноправни партньори, защото представете си, че започва футболен матч и след 25 минути, след началото на играта, променяте правилата. Механизмът до сега беше да затваряме главите и да се адаптираме към европейското законодателство. Сега ще се промени процеса, ще се промени а, модела, очевидно, очевидно и за региона, и за Сърбия, и за Черна гора, а не само за Северна Македония. Но от преди една седмица, от една седмица вече знаем, че Черна гора затвори последната глава, а Сърбия отвори нова което означава, че за региона не въжат едни и същи правила. Ние искаме двата процеса да вървят успоредно. И в този документ искаме, искаме да видим какъв ще бъде този процес. Искаме еднакъв процес за региона, а не аргументи за отлагането на а, процес. Европейската комисия и парламента не отричат, е, че има разочарование е, в региона. Но ние ще продължим. Ние сме приели европейското законодателство на 40 или пък на 50% нещо такова. Но ние сме готови да затворим известен брой глави. Но ние се нуждаем от вашата подкрепа, да убедите онези, които не са убедени, че ние сме част от е, Европа, които да им обясните, че ако Европейския съюз не заеме празнотата, която се отворила, ще заеме някой друг. Моля ви, Обяснете, обяснете това на вашите е, е, колеги. Обяснете им колко важно е, е това послание, колко важно е за нас а, е, а, е, това да продължим по европейския път. Важно е както за вътрешните, така и за външните заинтересовани страни, защото от това зависи доверието в Европа, за да изпълним това, което сме си обещали един на, на друг. Ние се опитваме да проведем реформата в правосъдието и вътрешния ред. Това не го правим за Брюксел, а за самите нас, но мисля, че трябва да се съобразяваме с правилата. Надявам се е, това да не е, е извинение за отлагане на присъединителния е, процес. Имаме нов модел, който е предложен. Нека да го направим ефективен. Нека да подобрим процеса, който сме изминали до сега. Ако целта е процесът да бъде по-ефективен, с е, осъзнаеми резултати, нека да го направим. Благодаря. Следващият оратор е господин Поповски. мисля, че. Благодаря. Ще се спре на три неща, които бяха споменати от е, колегите от Европейския парламент е, относно вариантите, и изборите, също сближаването, що се отнася до възможностите, дали искаме или бихме желали да се присъединим Съюза. Ние винаги сме казвали, че няма други варианти, но има а, варианти и от македонска, и от а, европейска страна. Най-добрата опция е пълноправно членство – в Европейския съюз. Това е важно както за Европейския съюз, така и за нас, като държава кандидат за членство. Европейският съюз, в него има хора, които казват, че трябва да се помисли за альтернативи, асоциирано или привилегировано партньорство с държавите от Западните Балкани. Мисля, че това е погрешно всеки път, когато са се правили подобни опити се е оказвало, че сценарият не е положителен за Европейския съюз. Това не е добър сценарий за нас като държава кандидата. Ние вече чакаме 15 години и сега се намират нови доводи, защо не могат да започнат преговори за присъединяване. Имаше доста по-умни идеи, Това беше проявено по-рано. Много държави поискаха тогава също да се потърсят нови варианти, така че винаги има такива възможности от европейска и от македонска страна. Но най-добрият вариант е да не се твърди, че няма опции, а да се докаже научно, че най-добрата опция е за двете страни е пълноправно членство – Това може да е свързано с търговията, инвестициите. 90% от търговския ни обмен е с държавите от Европейския съюз, също большинството от чуждестранните преки инвестиции са от Европейския съюз. Също работните места, които се създават благодарение на тези инвестиции, са от особена важност за страната ни. Втората дилема, която беше спомената от колегите, относно изборите. Ние сме силно поляризирано общество, както и много други европейски страни. А, имаме хиляда, може би най-различни вътрешни въпроси, но те не са политически. Нещо, което не ни разделя е желанието за членство в Европейския съюз. Аз имам своята представа за изборите, как ще се развият на 12 април. Но може би от страна на Европейския парламент не би трябвало да се вълнувате толкова как ще завършат изборите, тъй като няма различия в мненията в страната относно членството ни в Европейския съюз. Това го показват и социологическите проучвания. Въпреки, че има разединения по много други въпроси, членството в Европейския съюз не е сред тях. Тук ние сме особено единни. Има някои страни в Европейския съюз вече, на които вие казвате колко е важно членството, но не го правите за Македония. Ние сме държава кандидатка от много страни, от много години. За това в голяма степен имаме сближаване на законодателството. Това е логично. Ако трябва да се вълнуваме за нещо днес, не е въпроса за вариантите или за изборите, а трябва да се безпокоим за доверието. Това доверие беше засегнато доста често от 2005 година насам, откакто станахме държава кандидат. И това доверие е особено засегнато сега, защото Действително за нас няма а, достатъчно доводи от каквото и да е естество да се твърди, че не можем да започнем преговори за присъединяване. Сега правилата за присъединяване а, се говори, че сте променят. Разбира се, и предишните разширявания са се осъществявали при различни правила, така че може да се очаква и в този случай, че ще има разлики. Но може би Сърбия и Черна гора трябва да се безпокоят повече. Аз не виждам това за Македония и Албания. Тъй като и така иначе ще преговаряме при нови условия. Ще ги разгледаме, когато те бъдат представени, ще изразим мнението си по тях. Каквито и да са тези условия, ние сме обезпокоени, че те могат да се използват а, като извинение да се отлага допълнително започването на преговори. Да, ще се променят правилата на играта, но по дефиниция това не е непременно нещо лошо но би било много лошо, ако те бъдат използвани, за да ни кажат отново, вижте, трябва да променим правилата, междувременно ще останете в същото положение, в каквото сте от последните 15 години насам. Благодаря ви. Все още имаме време. Ако някой друг желая да коментира каквото и да е, което беше споменато до момента. Имате възможност да го направите, само дайте знак. Не, ви... не мога да видя името ви, Ивана. Благодаря, господин председател. Ще продължа на македонски. В контекста на дискусията беше поставен въпрос за общественото мнение в страната и как работим с него. Фундация Уестминстър представя едно проучване на младежкото обществено мнение за Европейския съюз и бъдещето. Над 70% от македонските младежи вярват, че до 2025 година Македония ще бъде член на Европейския съюз. На основата на уверенията, които се получават от Брюксел и Страсбург, дават се обещания, после се отхвърлят И въпреки всичко това, младежите категорично подкрепят Европейския съюз, защото той означава по-висок е, стандарт, по-добро развитие на економиката, на образованието, на здравеопазването и така нататък. Отказът на Европейския съюз обаче да вземе такова решение, можете да си представите колко трудно ще се направи политическия избор в страната – когато се водеха обсъжданията за Преспанското споразумение, конституционните поправки, младежите в Северна Македония подкрепят прогресивните идеи за пълноправно членство на Северна Македония в Европейския съюз. Боя се, че разочарованието ще проличи. Проучването сред младежите е извършено преди решението на Европейския съвет и сега ще се свие подкрепата, особено сред младежите. По такъв начин ще се разчисти пространство за най-различни сили. Десния популизъм и национализъм са особено активни и те лесно могат да се вкоренят в съзнанието на младото поколение – посланието на Европейския съюз има голямо значение за общественото мнение в Северна Македония. посланията от Европейския съюз се приемат много сериозно от младежите, за разлика от посланията на една или друга политическа партия Исках непременно да наблегна на този въпрос за общественото мнение, защото той е много важен. Все още има много голяма подкрепа за е, членството в Европейския съюз, но е, подкопаването на доверието ще се отрази и на общественото мнение. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря. Somebody else? Някой друг? Ако не, аз ще се възползвам и ще кажа няколко думи по повдигнатите до тук теми. За процедурата по разширяването. Кои са положителните и отрицателните страни на предложението? Очевидно, процесът на разширяване – така или иначе е много труден. Винаги има възможност за подобряване на процедурата, но трябва да внимаваме, когато приемаме нови процедури, за да не се осуетят по-нататъчните стъпки. Идеята е не само да се подпише договор, а да се насърчат процесите на реформи в страната и а, е, Балканите като цяло. Тоест, говорим не само за наличния инструментариум, но и предвидената гъвкавост. Гледам към комисията, защото ще трябва да чуем и вашият отговор през януари, а и отговора на Европейския парламент по процедурата – но е важно да се запази гъвкавостта с оглед на целите, които си поставяме. Въпросът за бойкота беше също поставен на Балканите, когато има политически проблеми. Разбирам, че те могат да са много дълбоки политически проблеми, но в крайна сметка аз като демократ смятам, че бойкотът не е най-добрият отговор защото бойкотът те притиска въгъла. За Македония такъв сценарий не е приложим. Но смятам, че това трябваше да се каже. Няколко думи за общественото мнение. много насърчително е да се чуе, че според проучването на общественото мнение на фундация Уестминстър се смята, че 2025 година е, е, Северна Македония ще бъде пълноправен член на Европейския съюз. Едва ли така ще стане, но има цяло на поколение на Балканите и в Северна Македония, което иска да види напредък. Не непременно днес или утре, но да имат такава нагласа. Това е поколението, което иска да е съпричастно. Предишното поколение загубихме. Не бива да загубим и това. Всички знаем, че функционирането на Европейския съюз в бъдеще едва ли ще се подобри, ако имаме още 6 държавни глави, което означава още 6 допълнителни възможности да се блокират решенията в Европейския съюз. Трябва да подобрим начина по който работим тук в Европейския съюз. Трябва да обсъдим темата, но е разумно на конференцията да ангажираме пряко или чрез други средства е, страните, които участват в процеса на разширяване и най-вече страните от Западните Балкани. С оглед на бъдещото им членство. Ще се огранича в изказването си до тук. Виждам, е, разбира се, господин Поповски, вие казахте, че има и други варианти. Напълно съм съгласен. Единственият реалистичен вариант е пълноправното членство. Разбира се, ние не говорим чак толкова от демографска гледна точка, общо населението на Европейския съюз е 550 милиона и трябва да намерим начина да вървим напред заедно. Това е което имах да кажа. Ако не е нужно да проточваме заседанието изкуствено. Секретарята изглежда разочарован. Ако няма други желаящи да се изкажат, можем, разбира се, да продължим. Заповядайте. I, don't, I can see so good in this termin. Е, Генерално, кога зборуваме за, за меѓусебните односи и оно што мислам дека когато говорим за двустранни отношения, некритична или некритичка оценка. Искам да кажа нещо, което е да бъде некритична оценка на Европейския съюз. В продължение на дълги години процесите на сближаване с Европейския съюз бяха използвани за оправдание на собствените ни действия и като извинение да не си изпълняваме задълженията по най-добрия начин. Освен а, разочарованието за това, че не получихме дата за започване на преговорите, за което вина носят европейските институции, тук в Европейския парламент трябва да кажем какво сме направили в миналото, за да въведем европейските стандарти в нашата страна и за това дали сме си написали домашното. Да не говорим за някакви магинерни проекти, а за а, живота на гражданите ни. Тоест да споделим отговорността за всичко това, което се случи. Мисля, че би било погрешно от наша страна да би било погрешно за всички политически структури в Македония да започнем този процес обвинявайки а, някой друг за работата, която самите ние не сме завършили а, от дома. А, гледайки развитието на нашата страна и на нашето общество, трябва да направим извода, че не сме си свършили работата по възможно най-добрия начин. И би трябвало да обменим мнение по този въпрос и трябва да представим и това на обществеността по възможно най-добрия начин. Няма политик и политическа структура в Македония, която да не дава някаква оценка на процесите. Процеса на евроинтеграцията по някакъв начин е свързан а, с това, че европейското общество, а, македонското общество и македонските структури трудно се променят. Мисля, че това, което ни отразвява, и то е свързано с решението за незапочване на преговори, е това, че политическите е, структури е, и обществото разбраха, че няма кой да ни свърши работата, а ние сме онези, които трябва да свършат работата. Тези, ние сме онези, които трябва да подобрят положението в страната, без да чакаме Европейския съюз, като започнем от економиката, тъй като това е най-тежкият проблем за Македония в момента. Ако започнем да решаваме поне някои от проблемите, които тормозят обществото, ще бъде много по-добра за самите за нас, без значение дали ще се променят условията за присъединяване или не. Така че аз а, нямам толкова негативно отношение към целият този процес. Македонския политически елит имаше нужда от това отразвяване, за да може да се вложат повече усилия за бъдещето на страната. Благодаря ви. Thank you. Страни от коментар за това дали македонски политически елит е имал нужда от това или не, ще кажа, че винаги е хубаво да се започнат реформите без отлагане. Господин Китев. Thank you. Ви благодарам. Ще бъда кратък. Няма да коментирам следващата тема, но бих желал да ви благодаря на всеки по-отделно, както и на всички общо депутати, които гласуваха в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент, в която вие потвърждавате готовността си да се, ускорят, да се ускори процеса, който беше забавен от налагането на вето от страна на Франция. Това е един от начините да се поддържа оптимизма на гражданите – защото те не очакваха а, точно такъв резултат. По време на срещата на ниво посланици, както и после на ниво държавни и правителствени глави, нямаше промяна в позицията – което беше демотивиращо за страната ни. Аз съм от парламентарното мнозинство, което подкрепя настоящото правителство. През последните две години и половина всички недостатъци но считам, че има области, в които постигнахме доста значителен напредък. Ние не можем да бъдем винени за това, че Европейският съюз твърди, че по наша вина се бавят преговорите. Като се има предвид стартовата ни позиция, тъй като всички знаят, че ние започнахме да създаваме парламентарно мнозинство чрез един продължителен 6-месечен процес. Председателят на парламента беше трудно избран, което е нещо не е особено често срещано. Всички трудности, през които премина парламентът в Македония, най-сетне приключиха и в момента ние де-факто сме член на НАТО. Очакваме също възможността да започнем преговори за присъединяване, нещо, което винаги сме очаквали. и надяваме се, че това ще приключи с е, присъединяването ни и с приемането на европейските стандарти. Правителството ни е, постигна значителен напредък в приемането на законодателство в областта на економиката, на съдебната е, система – Ние преминахме през доста труден процес. Той не зависеше само от парламентарното мнозинство. Като политик аз винаги подкрепям идеята да се води диалог с Европейския съюз, с опозицията, с всички заинтересовани страни, които искат македонското общество да се интегрира в Европейския съюз. Мисля, че ние сме на прав път. Това се вижда и от мотото на управляващата партия. партия. Не трябва да спираме, трябва да продължим работата. Искам да благодаря отново на всички евродепутати, които подкрепиха резолюцията на Европейския парламент. Що се отнася до предложените от Франция промени в методологията за водене на преговори, Разбира се, държавите членки на Европейския съюз могат да променят условията. Ние сме готови да вървим по този път. Когато постигнахме компромиси с съседните държави, очаквахме, че ще получим шанса да се качим на последният влак, който да ни отведе до Европейския съюз. Невзетото решение за започване на преговорите дестабилизираха Македония, защото това доведе и до обявяването на предсрочни избори. Това беше резултат от липсата на вземане на решение. Решение, което можеше да бъде един естествен отговор на стремежа на македонското общество. Подкрепата, подкрепата на Европейския парламент е много важна. Ние сме наясно с слабостите си. Въпреки, че имаме мнозинство в парламента, ние знаем, че не всичко е наред. Страната преминала през кризисен период но това не означава, че ние трябва да се присъедини. Аз прочетох интервюто в Economist на Макрон, където се казва, че е трудно да се постигне съгласие сред 28-те държави членки. И още по-трудно ще бъде да се стигна до съгласие сред 33 държави членки. Той също казва в това интервю, че държавите които искат членство, може би ще са последните, които, освен че ще използват европейски средства, ще се присъединят и към европейските ценности. Аз съм уверен, че като депутати ние също ще допренесем за това македонското и албанското общество да получат това, което заслужават. Настоящото и бъдещето ни правителство ще положат всички усилия, но в замяна очакваме да бъдат признати нашите усилия от Европейския парламент и от Европейската комисия. Радвам се, когато чувам посланията на новият комисар по въпросите на разширяването, който твърди, че няма нови условия за Македония. и че ще ни бъде върнато онова, което не беше отнето на предходния Европейски съвет. Благодаря ви. Не зная дали съм препуснал някой, който иска да се изкаже. Не. Може би в такъв случай можем да закрием това заседание. Благодаря ви за участието. Утре ни предстоят две важни теми за върховенството на закона и също заключителното изявление, както и избора, разбира се. В обратен ред първо избори, после заключително изявление. Утре също в 12 часа трябва да гласуваме в Европейския парламент. В 8 часа тази вечер е предвидена вечеря, която се дава от името на Давид Сасоли, председателя на Европейския парламент. Той ще бъде представен от заместник председател на парламента. Поканени сте в салона 0.2, така наречения ресторант на депутата в сградата Луис Вайс. За онези от вас, които не знаят какво точно говоря, сигурно ще има някой от протокола, който може да ви помогне как да стигнете до мястото на вечерята, така че ще се видим там в 8 часа. Благодаря ви за участието. answer on, the new rules of procedure.